Good morning, everyone. Добър ден на всички. Добре дошли на съвместното заседание на Комисията по економическите и парични въпроси и Комисията по заетостта и социалните въпроси. Надявам се, че нямате възражения по дневния ред, за това преминаваме към изслушване на дейността на тройката в страните, включени в програми. Господин Уотсън, главен економист на Бизнес Юрап и госпожа Вероника Нилсън, конфедеративен секретар на Европейската конфедерация на правсъюзите, са нашите участници. Най-напред искам да дам на двамата ни гости. Първо на госпожа Вероника Нилсън за 7 минути, след това на господин Уатсън за следващите 7 минути. Разбира се, ще дадем възможност и възможност на председателя на комисията по заедостта, госпожа Берес, тъй като това е съвместно заседание на ЕКОН и Employment. И така, госпожа Нилсън има думата за 7 минути. Благодаря ви за поканата. Радвам се, че съм тук. Ние вярваме, че докладът, който изготвяте, е изключително важен и мнението на двете комисии описват повечето от проблемите, свързани с намесата на тройката и ясно показват че действията на тройката не са съвместими с европейското право. Зная, че вие сте вложили много труд, изпратили сте въпросник за събиране на информация. От наша страна ние направихме същото. Ние изправихме, изпратихме до нашите участници от четирите държави, включени в програмата, въпросник, за да може да съберем информация, която ви представяме. Ние изготвихме доклад на базата на тази информация, свързан с функционирането на тройката. Имаме допълнителни екземпляри, можете да се вземете, те са тук на масата. Според нас мерките, нарожени от, мерки, от тройката, са много задълбочени и могат да бъдат критикувани, най-вече темповете на фискалната консолидация и самия дизайн, тъй като може да се обърне повече внимание на приходната страна. На следващото място не беше спазен социалния диалог, имаше дерегулиране на пазара на труда и имаше засягане на социалните системи. Трябва да отбележим по какъв начин работеше тройката с социалните партньори. Въпреки, че те са били канени на заседание, въпреки че в Кипър бяха поканени два пъти представители на синдикатите, въпреки че е имало много повече заседания. Качеството на диалога като цяло беше доста лошо и не приличаше много на диалог, а по-скоро на формална среща, на която социалните партньори, синдикатите са поканени, но без особен смисъл от тяхното участие. Социалните партньори в няколко страните се опитаха да поемат отговорност, независимо от трудната ситуация. Там, където беше постигнато споразумение, то не беше спазено с тройната. Например, в Португалия имаше такова споразумение за растеж конкурентоспособност и работни места, но то не беше спазено. Целта беше да се насърчи колективното сключване на договори, но от тройката. Това беше изключено с сериозни последици за работещите в Португалия. Аз ще се спра на този въпрос малко по-късно. Ситуацията е сходна и в Гърция. Минималната заплата преди се определяше чрез национално споразумение, но през февруари 2012 правителството под натиск от страна на тройката намали с 22% минималната заплата а за младите работници съкръщението беше още по-драстично 32%. И така социалните партньори нямат възможност да участват в определенето на минималните заплати. Колективното договарено на секторно и национално ниво бяха примахнати и цяло Принципа на колективното представителство също не се спазваше правото на сключване на споразумения при по-неблагоприятни условия обхвана и така наречените сдружения на лица, които се прекратяват след като приключат своята задача за съкръщаване на заплатите. Съгласно Гръцката организация за медиация и арбитраж, преговорите за възстановяване на колективното договаряне им не беше реализирано. Броят на тези споразумения непрекъснато спада поради налаганите мерки и неподновяването на тези споразумения с по-строгите критерии за удължаването им отнемат този процес от ръцете на синдикатите, които вече не могат да преговарят от името на работещите, а се използват вместо това различни сдружения. 160 споразумения бяха удължени през 2012, през 2013 само 9. Така че броят на работниците, обхванати от колективните споразумения, драматично спадна. В частния сектор преди намесата на тройката бяха обхванати 1,5% от работещите. Сега има драстичен спад. Економическите и социални последици от тези политици са катастрофални. В тези страни има в Гърция, например, 25% безработица. 15% от работните места от 2008 година в Португалия са загубени. Има увеличаване на публичния дълг в Португалия от 91% до 121%. В Гърция този дълг е 1,76%. Има повече бедност поради намаляването на заплащането. 70% е спада в работната заплата в Гърция. Има също голям спад в пенсионните, пенсионното осигуряване и социалните помощи. Гражданите загубиха доверие в своите правителства и в демокрацията като цяло и това се вижда в различните проучвания на Евробарометър. Въпреки, че тройката няма правен статут, комисията и ЕЦБ са задължени да предприемат съответни действия съгласно договорите. Знаете обаче, че Европейският съюз няма компетенции в областта на заплащането и трябва да гарантира и спазва автономията на социалните партньори. Въпреки че това обаче комисията и ЕЦБ налагат мерки, които нарушават социалния диалог, колективното договаряне и се намесват в определението на минималните заплати. Има нарушение на договорите, на някои от конвенции, на МОД, на социалната харта, съветът на Европа подчерта, че някои от мерките предприяти в е, Гърция нарушават е, социалната харта е, и мерките свързани с социалното осигуряване поради драстичното намаляване на социалните осигуровки. Европейският парламент трябва да постави под въпрос правния статут на комисията и на ЕЦБ в рамките на тройката. Ние имаме също редица препоръки в нашия доклад. Зная, че времето ми изтича, така че няма да, спирам, да се спирам на различните ни препоръки. Искам само да кажа, че се надяваме, че вашият доклад е първата стъпка, че ще бъдат предприяти от ваша страна мерки, така че това, което стана чрез намесата на тройката в тези страни, няма да се допусне отново в бъдеще. Благодаря, госпожа Нилсън. Сега давам думата на господин Уотсън, главен економист на Бизнес Europe. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря за поканата тук в това изслушване. Благодаря за поканата на Бизнес Юрап. Изслушване във връзка с ролята на тройката в държавите, които получиха спасителен пакет. Много федерации има в всички държави, които получават помощи в Ирландия, в Португалия и в Кипър. Ще се фокусирам върху три основни теми. Първо ще направя няколко общи коментара във връзка с ролята на тройката. След това ще премина към стратегията на тройката при изпълнението на настоящата програма. Ще дам някои примери с съответните държави. И накрая ще поговоря за процеса на управление. Ролята на тройката. Бизнес Юра е, приветства създаването на тройката и спасителната помощ, която тя предоставя на съответните държави. Както Вероника посочи, корекциите в някои държави членки са много важни. Имахме много предизвикателства в тези държави членки. Имахме и високо ниво на безработица, най-вече сред младите хора. Това, се, това наистина е голямо безпокойство за всички ни. Считаме, че беше неизбежно да се мине през трудни решения. В много случаи вземането на тези трудни решения беше отлагано твърде дълго, а корекции бяха необходими. Условността беше е, основното условие за отпускането на заемите и именно в това отношение се намеси и тройката. Тройката се намеси в момент, в който повечето от е, инвеститорите не желаяха да отдават, е, да отпускат кредити. И частните, частният сектор не можеше да получава кредит. Положението като цяло стана доста рисково. Рискът от разпространяване на тези трудности из цяла Европа беше на лице, което щеше да доведе до още по-голямо задълбочаване на безработицата, особено сред младите хора. Намесата на тройката не се случи безпроблемно. Положението наистина беше много трудно, както казах. Тази намеса имаше и своите социални последици. Последиците върху реалната економика не бяха оценени както беше необходимо. Трябва да признаем, че реформите, които се прилагат до този момент, разчитат изцяло на цялостен растеж в средносрочен план и тези мерки доведоха и до конкретен резултат. Дефицита намалява. Програмите за държави като Гърция, например, ни показват, че през 2013 година има известен излишък. Текущите сметки, акциите също се повишиха. Например, в Португалия през последните 5 години дефицита намаля с около 10%. През 2010 година, за период 2010-2013 имаме известен излишък. Износа също се увеличи през последните 4 години в Португалия. Същото се отнася и до Гърция. Има сходни подобрения по текущите сметки. Програмата за Ирландия беше приведена в успешно. Ирландия получи достъп до пазара на активите. Бяха емитирани държавни акции на ниски цени. Все още Гърция не отбелязва растеж, нито Португалия или Кипър, но все пак има умерен растеж в Гърция през 2000... Очаква се умерен растеж в Гърция за 2014 година. Относно стратегията, използвана от тройката за изпълнение на целите, мисля, че всички сдружения в общи линии са съгласни с стратегията. Нашите членове винаги са подчертавали значението на а, стабилни финанси за подобряване на растежа. Съсредоточаваме се най-вече върху разходите, а не върху увеличаването на данъците за хората. Това става чрез структурни реформи и а, приват приоритизиране на дългосрочните държавни дейности, като например инвестиции в инфраструктура за образование. случаите, в които изпълнението на програмата не винаги е балансирано, се прави преразглеждане на съответната програма и се остават на заден плат някои точки. Например, в Гърция се отделя прекалено много голямо внимание на увеличаването на данъчното облагане, докато същевременно не се прилагаха реформите за контрол върху държавните разходи или пък за реформа на системата на здравеопазване или пък за оздравяването на бизнес с атмосферата. В Гърция имахме и вътрешни а, размирици, което може би засили необходимостта от някои структурни реформи. В Португалия тройката, както и сдруженията, очакваха известно данъчно консолидиране, но прогнозите не се изпълниха. Членовете на федерацията посочват липсата на бързина, с която реагира тройката. Тройката трябваше да реагира по-бързо, когато видя, че прогнозите не се сбъднаха. Програмата трябваше да бъде преразгледана. В Португалия Деливарича на банките в Португалия също не се случи с необходимата скорост, което доведе до фалит за много компании. В Кипър бизнес. Партньорите приветстваха действията на тройката. Там от основните дейности бяха насочени към реалната економика. Засилен беше частния сектор. Разбира се, ще отнеме време, докато всички мерки дадат резултат в реалната економика. Но партньорите в Кипър имат някои опасения във връзка с реформата на банковия сектор. В общи линии ние подкрепяме идеята за спасителни пакети, които да преразпределят тежестта при рекапитализация, т.е. да се прехвърли тежестта от данакоплатеца към инвеститорите. Те също трябва да поемат своята част от риска. Та, ние подкрепяме идеята за спасителни пакети, но нашите колеги от Кипър посочиха, че някои от решенията за банковия сектор са а, се отразили драматично на ликвидността за а, частния сектор случая с Ирландия програмата беше успешна, тройката демонстрира много похватност в това отношение. Плановете за данъчно консолидиране бяха последвани от правителството в Ирландия. И накрая да се спра на управлението. Формирането на тройката беше временно решение по време на кризата. Неизбежно бяха направени някои грешки и за това днес провеждаме тази среща, за да разберем как бихме могли да подобрим следващата програма на тройката, за да помислим какви полки може да си изведем от случилото се, за да може да реагираме по-добре, ако ситуацията се повтори. бихме могли да помислим малко по-внимателно, да си изведем съответните полуки. Във връзка с прозрачността. Липсваше прозрачност в някои дискусии между тройката и националните правителства. Разбира се, това се оспорва. Казаха ми да побързам, ще се опитам да обобщя. Да се спра на нещо, което каза и Вероника във връзка с ангажираността на бизнес операторите. Бизнес операторите и социалните партньори поеха своята част от отговорността. Вероника намекна именно а, това, че ще има резолюция, но имаше много срещи. А, нека да проведем срещата и да не ви а, да не преувеличавам с отдаденото ми време. El е, de esta много благодаря, господин Латсън. Сега започваме с дискусията. Поне по тази първа част от изслушването, с което ще дам думата на госпожа Берес. Ще чуем за потребните докладчиците на НП и на групата на социалистите демократите, след което ще дадем 3 минути и на докладчика на комисията по с господин Алехандро Серкас. И така от името на господин Карас, докладчикът на Европейската народна партия, аз ще взема думата, тъй като господин Карас не може да присъства днес. Но аз, както казах, ще си изкажа от негово име. Първият коментар е факт, че господин Карас настоява в доклада да се предвиди по-голямо участие за социалните партньори. Господин Карас би искал да попита в каква степен националните правителства би следвало да се консултират с социалните партньори преди тройката да е изработила своята програма. Следващият въпрос е свързан с качеството на националния социален диалог. Благодаря ви. Пак повтарям, това са въпросите на докладчикът на НП господин Карас. А, сега за 3 минути давам думата на господин Лиам Ньок, докладчик за групата на социалистите и демократите. Благодаря, Пабло. Съжалявам, че колегата Карас не е сред нас. Надявам се отсъствието му да е свързано с някакви технически проблеми, тъй като той да се позабави с изготвянето на своето становище. Надявам се, че неговата група не пренебрегва значението на този доклад. Има въпроси и към двамата оратора. Двамата ни оратори. Ще започна с представителят на синдикатите. отговора на, ви, на който може да отправят е, работодателите, които не споделят вашето становище и според които системите за социална сигурност в е, страните, които са, се постат от помощта на тройката, вече не са устойчиви и следва да бъдат реформирани. Това е първият ми въпрос. Второ, твърд... Твърди се, че в тези страни има сериозен проблем с конкурентно способността. Смятате ли, че това е вярно? И смятате ли, че трябва да се приложат реформите на пазара на труда, предлагани от тройката и също така да се намали цената на, на труда? Следващият ми въпрос. Наясно ще с поручванията, които, изграждат, които изстановяват връзка между неравенството и економическият растеж. Тоест, знаете ли дали увеличаването или намаляването на социалното неравенство има отношение към економическия растеж? Това е интересен въпрос. Имам въпрос и за представителят на работодателите, като е очевидно, че не сте съгласни с представителят на синдикатите. ще ви задам няколко въпроса, които биха могли да ви зададат и синдикатите, които си задавам и самият аз. Ако погледнем проучването на ОИСР относно перспективите за заедостта, изглежда, че няма някаква връзка между законодателството, защитаващо труда и економическите постижения на различните държави. Вие обаче продължавате да настоявате за структурни реформи на пазара на труда, в частност реформи на трудовото законодателство. Може ли да оправдаете тази ваша позиция? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с цената на труда. Много съм работил по а, този проблем а, по време на академичната си кариера. И доколкото знам, има много сериозно противоречие между гъвкавостта на връзката между заетост и цена на труда. И има разминаване в становището на економистите относно връзката между цената на труда и заетостта. Бихте ли ми казали на, какво, на кои проучвания се основава вашето предложение да се намали цената на труда? И последният ми въпрос е свързан с бюджетният мултипликатор. Вие като експерт на продателите, наясно ли сте с последните проучвания на МВФ по този въпрос, тъй като господин Оливие Бланшар преразгледа по перспективите на МВФ в това отношение и се твърди, че в момента той е над 1,5% бюджетен мультипликатор. Каква е стоеността според вас и е, тези предвиждания имат ли въз... някакво въздействие в вашите предложения за разискване за реформиране на пазара на труда. Благодаря ви от името на Комисията по заетост. Давам думата на докладчика господин Церкас за 4 минути и половина. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги на комисията по, от Комисията по економически и парични въпроси, уважаеми оратори, Бих искал да ви благодаря за присъствието днес тук. Радвам се, че имаме възможността да обсъдим въпроса. Смятам, че това изслушване е много важно, за да хвърлям светлина върху редица въпроси, които в противен случай биха останали в сянка. Върху макроекономическите и финансови въпроси, но често когато разглеждаме тези въпроси, забравяме, че Европа не е частно предприятие или сдружение на банки, а е едно истинско общество и това е факт, който не бива да се пренебрегва. Комисията по заетост най-накрая беше чута. Въпросът, който трябва да си зададем е какво е въздействието на дейността на тройката върху ежедневието на гражданите в тези четири страни, върху стандарта на живот, е, възможността за образование, пенсиите, здравеопазването и други важни за хората въпроси. Комисията по си изготвя своят доклад. Аз вече всъщност изготвих проекто доклада. Получихме 254 изменения, започнахме обществени консултации, получихме огромен брой документи от различни изследователски центрове, от университетите. Самият парламент проведе редича поручвания относно въздействието на дейността на тройката в тези страни. С всички тези сведения ще можем по-добре да разберем какво всъщност се случи в тези държави. Целта ни е да сме ясно какво ще се случи в бъдеще и най-вече да избегнем пропуските и да, да си дадем сметка за най-важните аспекти за бъдеще. Първият въпрос, който искам да ви задам е, смятате ли, че програмите на тройката допринасят или направното затрудняват постигането на целите на стратегията 2020? Бих искал да разгледаме нещата малко по-дългосрочен план, тъй като прекалено често действахме в краткосрочен план и е крайно време да погледнем малко по-дългосрочно на нещата. Заради въпрос е ще има ли въздействие върху социалният модел в Европа? Дали се зачитат договорите, основаващите договори на Европейския съюз и другите съществуващи международни договори. Това са основни принципи, които не биват да бъдат потъпквани независимо какви са изискванията за справяне с економическата криза. Има различни препоръки, които бяха направени в различни държави членки. Какво се случи с тези препоръки? Те бяха ли спазени? Спазват ли се договорите с подписани с Съвета на Европа, с Международната организация по труда? Не бива да забравяме, че в преговорите с трети страни Европейския съюз винаги настоява за зачитането на тези международни конвенции на МОД. Дали обаче ние тук в Европейския съюз и тройката спазиха тези изисквания? Това е въпрос, на който ние искаме да получим отговор. Също така би било добре да отправим препоръки за бъдеще, като основата на тези препоръки трябва да бъде една градивна критика. Ако смятаме, че, няма, че не е имало никакви проблеми, то ще предлагаме и за бъдеще подобни програми. Ако обаче се оказва, че всичко е неизбежно, че няма друг избор, то тогава няма смисъл изобщо да се занимаваме с политиката тук в парламента. Имам още няколко въпроса. Синдикатите не споменаха обществените поръчки. Вие обаче имате много богат опит и знаете какво се случва в областта на транспорта и на здравеопазването, например. Какво ви казват вашите членове за случващото се на място тези държави в тези области? Втори въпрос. Дали в рамките на тристранни социален диалог Европейската конфедерация на профсъюзите беше ли поканена да вземе участие в преговори от страна на комисария Оли на комисията като колеж, с Еврогрупата, с Европейската централна банка. Някой обърна ли се към вас с покана за участие в преговорите? Същия въпрос имаме и към представителите на работодателите от Бизнес Европ. Към него имаме и друг, няколко други въпроса. Първо, колко точно предприятия фалираха в Европа? Посотихме и Испания, и Португалия, и Гърция. И навсякъде шеф, собствените на предприятия се оплакваха, че стотици, хиляди малки и средни предприятия са били а, унищожени буквално от дейността на тройката. А разбирам, че вече съм прескочил времето си. Вторият ми въпрос е относно човешкият капитал и неговото място в бъдещето на Европа. Извинете, мисля, че имам на разположение 5 минути и половина. Това бяха основните ми въпроси. Надявам се отново да имам възможност да се изкажа. Благодаря, господин Серкас. Давам думата на госпожа Нилсън да отговори на въпросите. Разполагате се в 4 минути. Благодаря. Благодаря за поставените въпроси. Някои от тях са доста трудни. Ще започна с въпроса на господин Карас, който не присъства в залата. Няма еднозначен отговор на поставения въпрос. До това, което може да се очаква, че споразуменията, сключени между социалните партньори, трябва да бъдат спазвани. Това обаче не се случва в Португалия. Това трябва да е отправната точка. Ако социалните партньори не могат да се договорят как да се решават проблемите, които са толкова сложни, Ние се надявахме, че тези споразумения ще бъдат спазени от тройката и от правителството. Имаше доста взаимни обвинения между тройката и правителството. И те се извиняваха пред синдикатите, че не са могли да направят каквото и да било, защото е било в ръцете на другата страна. Относно конкурентоспособността, трябва да подчертаем, че кризата започна като банкова криза, а не криза на конкурентоспособността. Някои изказвания, някои а, препоръки създават погрешно впечатление. Ние знаем, че Европейския съюз не е съвършен. А, Имаме еврото. Тройката се опитва да, да наложи вътрешна девалвация на еврото. Ситуацията не беше съвършена и преди кризата. Няма нито една страна, която да е съвършена или чието економика да е съвършена. Но отново трябва да подчертаем, че това започна като банкова криза, довела и до криза с държавния дълг. Политиката на тройката беше провал, не доведе до подобряване на конкурентоспособността, в замяна на това доведе до увеличаване на безработицата а, и до засилване на увеличаване на бедността в Гърция, както вече споменах, заплатите паднаха с 70% когато искате да намалите разходите за работна сила, не е задължително всеки път да намалявате и работната заплата. Някои казват, че тези страни са потребявали над възможностите си и прочие. Също се поставя въпроса защо бремето не беше споделено по-равномерно в тези страни, защо страдат най-вече работещите. Господин Серкас, аз не разбрах изцяло въпроса ви. Няма кой знае какъв диалог с комисията, ако това сте имали предвид. Имаме също въпроси в каква степен, когато комисията е представена в тройката, по какъв начин тя стига до обща позиция. Тези, които пред, са представителите на комисията, дали са представители действително на комисията или на отделните а, е, страни. Може би вие сте запознати по-добре с а, е, отговора на този въпрос, защото а, е, изготвихте множество становища. Това е, ще продължа по-късно, ако има допълнителни въпроси. Благодаря, госпожа Нилсън. Господин Латсън има думата. Благодаря, господин председателю. По първия въпрос на господин Карас за ангажираността на социалните партньори. Аз казах нещо в съпителното ми изказване. Имаше такова ангажиране, но то може да бъде и по-ефикасно. Трябваше да има по-ясен дневен ред с по-ясни цели, също да се следва какво е изпълнено това, което е поставено като въпроси пред тройката от страна на социалните партньори. Относно втория кръг въпроси, свързани с пазара на труда, аз няма да твърдя дали става дума за банкова криза или крига на конкурентоспособността, но това, което стана ясно е, че разходите за едините труд и конкурентоспособността на работната сила в много от държавите членки бяха подкопани. Вероника спомена, че ни говорим за един съвършен паричен съюз, защото не може да се девалвира националната ви валута, и заплащането трябва да нараства наред с нарастване на производителността, но това не се наблюдаваше. По време на кризата тези страни бяха силно засегнати от безработица. Корекциите на пазара на труда са необходими, но това не означава, Това означава, че е необходимо да се намалят единичните разходи за труд, което обаче не се наблюдаваше във всички държави, включени в програмата. Няма да се спирам на въпроса за бюджетните мултипликатори. Ще оставя този въпрос на експертите, но определено имат отрицателен краткосрочен ефект при фискалната консолидация, но може да имат по-дългосрочен план, могат да допринесат по-големи ползи. И по последната група въпроси, аз не твърдя, че тройката направи всичко както трябва или че всичко върви по мет и масло сега. Аз само споменах, че въпреки, че проблем, програмите съдържаха верни стратегии, свързани с баланса, обаче и е, изпълнението им има какво да се желае. Вие споменахте 2020 е, и програмата 2020. Сега ние сме в по-добра позиция, считам. И според мен кризата доведе до доста връщане назад, що се отнася до растежа в краткосрочен план и засегна силно заетостта. Но същевременно можем да говорим не само за Европа 2020, а и за по-дългосрочната перспектива от е, някои от мерките, наложени в програмните страни и в други държави в резултат е, на кризата и най-вече на пазара на труда. Например, в е, Испания има такива мерки. Считам, че тези реформи ще бъдат от полза в дългосрочна перспектива, както за съответните държави, така и за Европейския съюз като цяло, що се отнася до конкурентоспособността сега искам да дам думата на госпожа Берес като председател на Комисията по заедостта. Благодаря. Ние изслушахме докладчиците в сянка. Започнахме Започваме с госпожа Бастос, обаче тя ще бъде заменена от господин Фернандес, Разполагате с минута и 30. Господин председател, дами и господа, както казахте, госпожа Бастус, нашия докладчик в Сянка от НП не може да присъства днес и ме помоли да говори от нейно име и това правя и економическото положение на Ирландия, Португалия, Испания и Ирландия се влуши. Това изискваше спешни мерки и без мерките за корекции щяха да доведат до повече разходи за целия Европейски съюз и трябва да признаем, че въвеждането на мерки за програми за економическо приспособяване пряко и косвено засегнаха нивото на заетост и условията на живот на нашите съграждани. Миналата седмица в Дамост Марио Драги, председателя на ЕЦБ, заяви, че европейската економика дава сигнали за съживяване. Финансовите пазари започват да се стабилизират, някои държави членки започват успешно да излизат от програмите, най-вече Испания и Ирландия. Растежът не е устойчив в дългосрочен перспектива а, и за това са необходими структурни реформи. Държавите, които са получават помощ, са реализирали промени на пазара на труда и в производството си и са на верен път за економическо възстановяване. Искам да поставя следния въпрос на социалните партньори. Съгласни ли са с казаното от председателя на ЕЦБ? Какви са мерките, които спешно трябва да се предприемат, за да се динамизира пазара на труда, да се създадат работни места и в заключение какви са реформите, които трябва да се реализират, за да може да се гарантира бюджетната консолидация на държавите членки, като същевременно се стигне до растеж и защита на европейския социален модел. И така, Колегата от е, Алде не са тук, затова давам думата на колегата от е, групата на зелените. Давам думата на Филип Ламберт за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа на английски. Обръщам се към представителя на Бизнес Europe. Може ли да ми а, потвърдите, че банките представляват още 25% от вашия бюджет? Друг въпрос за банките. В основни линии вие бяхте доволен от работата на Тройка с едно изключение. А, поставили акцента върху данъчното облагане и искали намаляване на публичните разходи, но в общи линии сте постигнали целта си и трябва да сте удовлетворени. Въпросът ми към вас е следния. Като че ли посочихте, че има проблем във връзка с разпределението на тежеста? Съгласен ли сте, че в случая с Ирландия и Испания и част от до някъде и а, Гърция, ако някои хора нямаха възможност да взимат кредити по неотговорен начин, а, това нямаше да се случи, ако насреща си нямаха лица, които бяха готови а, без необходимата отговорност да им предоставят тези кредити. Кой трябва да поеме по-голямата част от тежеста? Банките, защото те съвсем безотговорно допринесоха за гръцкия, испанския, ирландския балон и... А, отпускаха гредите на тези а, правителства. А, кой трябва да понесете, понесе тежеста? Тези, които са а, с по-низки доходи ли? Така или иначе, никога аргументите ви не са били а, достоверни в това отношение. На следващо място към господин Нилсън. Госпожа Нилсън, извинете. Бих искал да попитам. Да, казахте, че можем да лансираме европейската економика на базата на параметрите, които посочихте, но а, като че ли сега акцента се поставя най-вече върху социалното измерение, поне това чуваме от Европейската комисия. Пакет от 6 законодателни мерки, от две законодателни мерки, целият економически пакет предоставили необходимия баланс? Въпросът ми към двама ви е какво да поискаме от тристранната среща на върха. Европа като че ли излиза от кризата. Не споделям триумфа на Бизнес Юръп, но така или иначе сме на едно мнение. Благодаря от името на парламентарна комисия по заетост. Свен. Гиголт. Благодаря ви. Бих искал да попитам какви са препоръките. Господин Лотсън не можа да ни ги представи, така че бихте ли могли да доразвиете мисълта си? Въпрос отново към господин Лотсън. Бях изненадан, че да чуя, че имало нарушаване на европейското законодателство. От друга страна, от Business Europe, вие не казахте, че има проблеми с нарушаването на законодателството. Може ли да коментирате а, тези доводи, свързани с нарушаването на законодателството? Говорим за девалвация в някоите държави членки. Трудно е да се постигне това, нали така? От друга страна, законодателството не може просто е така да бъде нарушено, а и законодателството не може да се оправдава само от целта си. Това е основен принцип на демокрацията и на правовата държава. Затова бях изненаден, че вие не се спряхте на този момент. Наистина би било интересно да чуя вашето мнение. Председателката, благодаря. От името на ГУЕ Госпожа Инес Тобар. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос към представителя на Бизнес Юра. Бихте ли могли да коментирате цифрите, които показват неравенства в богатството на хората? Във вашия документ се дава информация във връзка с с намаляването на заплащанията. Заплатите бяха намалени в моята държава, но стойността на богатството на а, милионерите се повиши. А, нали всички трябваше да поемем част от отговорността? Всеки от нас трябваше да пожертва нещо. Нали? Това поиска тройката от нас. Следващия ми въпрос е свързан с малките и средни предприятия. В моята държава, Португалия, Установяваме, че ръководителите на малки и средни предприятия са отчаяни, защото всички са пред фалит. Когато казахте, че бизнес света се радвал на мерките, предвидени от тройката, вие всъщност включвахте ли в този бизнес свят малките и средни предприятия? Опоменахте необходимостта от засилване на а, социалните предприятия споразумение и колективното договаряне. В Португалия обаче такова нямаше. Основният португалски синдикат не подписа колективното трудово споразумение. Вярно е, че инвеститорите не вярваха в системата и не желаяха да инвестират. Затова бих искала да попитам и двамата ни гости. Това по вина на политическия свят ли е или по вина на това, че политическия свят не можа да договори политики, които да подкрепят економическия а, растеж. Благодаря, казва председателката. Сега ще чуем а, двамата ни гости. Нека да започнем най-напред с Джим Уотсън. 4 минути, след което ще чуем Вероника Нилсън. Виждам, че тези, които се бяха а, записали, а, изчерпахме списъка с тези, които се бяха записали. Някои от тях не са в залата, за това ще направим една кратка процедура по привличане на вниманието. Господин Лотсон, 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Ще... Може би предполагате, че аз бих подкрепил казаното от ЕЦБ тази седмица – доста въпроси зададохте, как бихме могли да релансираме растежа. най-добре би било да приключим вътрешния, изграждането на вътрешния пазар, да намалим административното бреме, да имаме по-добро регулиране. Това би бил най-лесният начин за Европейския съюз, за да може отново да тръгне по пътя на растежа. На въпроса на господин Ламбърт. Страхувам се, че а, не знаех, че 25% от бюджета ни идва от банките. Би било интересно да видя откъде имате тази информация. Банките не са ли част от бизнес Europe, пита господин Ламберт. Да, са, те са членове на нашата федерация. Някои от членовете на нашата федерация имат банки, но тези 25% откъде дойдоха? Господин Ламберт идва от сайта на бизнес Европа. Вашия бивш генерален секретар ми каза лично тези цифри. Господин Уотсън, аз не познавах тези цифри. Та, за банките. За Бизнес Юръп беше ясно, че имаше пропуски в регулаторната система, именно те ни доведоха до кризата. За да може да се справим с тези слабости в регулаторната система, господин Ламберт прекъсва, господин Лотсън продължава. Та казвах, че да, действително някои банкови институции отпускаха безотговорно кредити. И несъмнено някои от тези банки са членове на Бизнес Юръп. Именно за това поискахме да се се подобри регулаторната рамка, за да може да има по-балансирано споделяне на тежеста. Съгласен съм с това, което казвате, мисля, че го казах и в своето изказване, а именно, че инвеститорите поемат последиците от е, собствените си решения. Подкрепяме изцяло пакета извинете, програмата за спасяване на държавите, които са изпаднали в трудност. Това включва включително и инвеститорите и е необходимо да се ам, улесни колкото се може повече да накоплатеца. За банковия съюз ние подкрепихме идеята за резолюция, дори имаше такава, която беше инициирана от нас и от нашите банки, така че мисля, че в много отношения сме на едно и също мнение. Може би трябва да се видим извън залата, за да обсъдим някои аспекти в подробности. На въпроса на господин Ги Голд. Извинявам се, наистина нямах достатъчно време, и не можах да се спра на всичко, което исках да кажа. Да, наясно съм, за това а, твърдение за нарушаване на законодателството, което споменахте. А, добре, да аз не знаех, в това отношение мога само да добавя, че да, сигурен съм, че има нарушаване на законодателството. И държавите не искат обаче то да се нарушава. Законодателството е задължително за всички, включително и за бизнес операторите. И накрая, във връзка с неравното разпределение на богатството, в това отношение бих искал да кажа, че една от причините, поради които имаме такова неравенство, се дължи на високото ниво на безработица. Бизнес Юроп играе водеща роля в инициирането на реформи, които да подобрят заетостта, най-вече сред младите хора. Имаме рамка от дейности, по която стигнахме до съгласие миналата седмица и тази рамка има за цел намаляването на безработицата, най-вече сред младите хора и това ще доведе до по-голямо равновесие. Извинете, казва господин Гиголт. В ЕКОМ обикновенно можем да задаваме последващи въпроси, ако не получим отговор. Госпожа Берес. Не, когато има време и когато е уместно. Сега не е. Госпожа Вероника Нилсън. Ще чуем сега, но преди това бих искала да изразя своето задоволство от това, че Бизнес Юрап е тук сред нас, за да коментира решението на съвета на Европа по отношение на воденето на колективните преговори в Гърция. МОД също взе решение по същата тема. Госпожа Нилсен, 4 минути. Благодаря ви. Ще започна с първия въпрос. Джеймс каза, че обикновено са съгласни с председателят на ЕЦБ. По принцип, ние би трябвало да не сме съгласни с неговото становище, но аз трябва да призная, че не съм много наясно с неговото скорошно изказване. Но като цяло ни не сме толкова съгласни с фактът, че има економическо възстановяване, както смята комисията. Комисията представя нещата в много розова светлина, но ние много се притесняваме, че има опасност от дефлация и повторения сценарий, който се случи в Япония. МВФ също подобръщава за тази опасност, както и редица видни комисии. Затова трябва да бъдем много бдителни само се повтаря, че економическото възстановяване е а, на лице, но аз лично не съм убедена, че дори банковия съюз вече се е възстановил. Не съм убедена, че банковия съюз е, е добре функциониращ настоящият му вид, така че трябва да останем много бдителни. Освен това, и, и бюджетните економии все още не са приключили. Да, те се смекчиха в известна степен, но економите продължават да се прилагат и това е първото нещо, на което трябва да се сложи край. Имаме нужда от търсене и економически растеж в економиката, а именно това ни липсва в момента. Говорим за економически растеж, но равнищата му са толкова ниски, че той почти с нищо не допринася за истинско економическо установяване. Има нужда от инвестиции в економиката. Може би трябваше да ви представя и документът на Европейската конфедерация на профсъюзите, която беше договорен миналата година. Това е един план за насърчаване на инвестициите. Изчислихме, че се нуждаем от близо 2% БВП под формата на инвестиции ежегодно, за да можем да да принесем за економически растеж и да създадем нови работни места. Това е нашата идея за преодоляване на кризата съгласен казаното от Джеймс относно административното бреме, но ние не сме съгласни на становище, защото намаляването на административното бреме по принцип е в ущърп на работещите. От миналата година вече се прави предложение за оттегляне на предложение в комисията, чиято цел е подобряване на условията на труд на работещите. И тук отново се нарушават правилата на социалният диалог, тъй като по, по време на разглеждане на нова директива Европейската комисия дори отказа да се срещне с представителите на профсъюзите на, сек... на един от секторите, което показва за пореден път, че Европейската комисия не зачита правата на работещите. Тук отново се връщаме на договорите и тяхното зачитане и пак повтарям, Европейският, Европейският парламент може да подведе под съдебна отговорност Европейската комисия за нарушаване правата на работещите, защото ако Европейската комисия вече не се вълнува от правата на работещите, то Европейския парламент трябва да се вземе с този проблем и да гарантира, че Европейската комисия продължава да изпълнява своята функция на пазителка на договорите договорите. Освен това, ние, бих, ние искаме преразглеждане на меморандумите за разбирателство, за да се включат в тях задължително зачитане на основните социални права, но също така искаме нов подход. Искаме за бъдеще всяка една предложена мярка да бъде разгледана предварително, за да се гарантира, че тя спазва основните социални права. Поставя си въпроса за ролята на Европейския парламент, разбира се. Трябва да се подвеждат задълбочени изслушвания и консултации с Европейския парламент при изготвяне на програмите за адаптация. Също така искаме Генерална дирекция за етос на Европейската комисия да изготви документ, в който да се отбележат всички слабости, всички постижения за всичко направено за тяхното преодоляване. Ами, ровно ми стече, че не мога само да ви насърча да прочетете нашия доклад има копия на спушен за всички. Благодаря ви. Продължаваме с следващите въпроси. Господин Попак и след което господин Паус. Много ви благодаря, госпожо председател. действителност политиката на тройката се свеждаше основно до мерки за бюджетно оздравяване, мерки, които се взимаха едностранно, което доведе до жестоко намаляване на заплатите и пенсиите. И аз съм много напълно ясна с това, защото участвах в преговорите за новата минимална заплата. Може такъв модел да пренебрегва националните особености при положение, че бедността се увеличава, социалното неравенство също? Може ли по подобен начин да се пренебрегва социалното сближаване? По отношение на конкретните мерки, те бяха приети без да се вземе предвид изискванията за економически растеж и социално развитие. Това не е ли противоречие с договорът от Лисабон и стратегията Европа до 2020 година? Днес очевидно рецесията навишава 25% поради допуснатите грешки при изчисляване на бюджетните мултипликатори. И това е грешка, която беше призната от страна на ЕЦБ. Не смятате ли, че трябва да се намери някакво чисто европейско решение, основаващо се на солидарността и демократичната процедура при, зачитане, при пълно зачитане на европейското законодателство? И накрая бих искал да знам какво ще бъде последиците от действието на тройката за качеството на социалния диалог в съответните държави членки. Благодаря ви, господин Валс, след което думата има госпожа Сая. Много благодаря, госпожо председател. Съвсем набързо бих искал да добавя няколко думи към казаното от колегата Ламнок коментарите на господин Карас. Смятам, че тук мнозина от нас гледат много сериозно на това изслушване и ми се струва, че поведението на господин Кара действително беше неприемливо. Имам един коментар, един, един, коментар, един въпрос. Най-напред бих искал да ви припомня, че решенията, които се взимат, не винаги зависят от тройката. Това са решения, които се взимат преди всичко от еврогрупата. А както знаете, и членовете на Еврогрупата, и членовете на Тройката са представители на държавите членки на националните правителства. И ми се струва, че е доста проблематично да нападаме по подобен начин тройката и да правим от нея изкупителна жертва. Смятам, че този подход е напълно нелогичен. При последните няколко години редица държави и членки бяха на ръба на фалита и без подкрепата, която те получиха, включително и без намесата на тройката, те ще да загубят всичко. Днес им провеждаме изслушване с социалните партньори и по този повод бих искал да отбележа, че всички споразумение на социалните партньори с социалните партньори и между социалните партньори щяха да бъдат потъпкани, ако не беше намесата на тройката. Така че въпросът ми е, не би ли следвало тук нататък социалните партньори да сключат колективни трудови договори в контекста на една на един подход за търсене на по-голяма конкурентна способност. Трябва също така да вземем предвид макроекономическите изисквания, за да не се запускаме с подобни положения за бъдеще и да се налага да избираме между различни тези. Благодаря ви. Има ли някой от колегите, който иска да се изкаже, освен имената, които току-що изредих? Не. Добре, в такъв случай ще, ще вземем заедно ще сте въпроса от този кръг от въпроси. Ще дам думата на ораторица, като ще дам на всеки един от докладчиците думата за, заключително, за заключение, преди да приключим с срещата. Така думата има Сария Сая, Свен Гигъл, от който поиска последващ въпрос и господин Фейо. Сари Сая. Благодаря, госпожа председател. Въпросът ми се отнася до състоянието на малките и средни предприятия в страните, които бяха най-силно засегнати от финансовата криза. Всички знаем, че малките и средни предприятия са вълшенството. Те плащат най-много данъци, създават най-много работни места и рядко прибягват до данъчни обежища. Ние имахме изслушване в Комисията по заедостта и разбрахме, че в Португалия е имало много банкрути на малки и средни предприятия. Считате ли, че губим сега възможност за възстановяване в дългосрочна перспектива, тъй като тези малки и средни предприятия вече не съществуват? Ние се надяваме, че когато има положителна крива на економиката, малките и средни предприятия са тези, които ще заемат а, а, местата си и ще създадат работни места, но тя ги няма сега. Считате ли, че трябва да се наблегне на състоянието на малките и средни предприятия, когато обмисляме как да се излезе от кризата? Разбира се, изключително важно е да говорим за правата на работещите, но ако няма фирми, как можем да говорим за права на работещите, ако няма работни места, които да бъдат предлагани на когото и да било? Затова считам, че трябва да се акцентира върху малките и средни предприятия при тази дискусия. Благодаря. Свен Гиголд. Ще бъда кратък. Моят въпрос е към представителя на Бизнес Юръп, свързан с нарушаването на законите. Ако правилно съм ви разбрал, беше казано, че има значително намаляване на сключването на колективни договори и това се прави по настояване на европейските институции. Не само тройката, но и държавите членки, както каза и господин Балт, са, са тези, които се намесват. Ние искаме да упражняваме контрол върху Европейската комисия, участие на ЕЦБ, но най-вече върху Европейската комисия а те допринесоха за резултанти, които може би съставляват нарушаване на закона. Най-вече, що се отнася до колективното трудово договаряне между партньорите. Какви са вашите виждания по въпроса? Ако сега не може да го направите, може ли бизнес Юръп да ни отговори в писмен вид за тези съмнения за нарушаване на законодателството. Бихте ли споделили какво е вашето виждане по въпроса? Господин Фейо. Искам да благодаря на двамата ни гости, които ни представиха две различни гледни точки, е, но тези гледни точки са важни за нашата работа. Може да не сме цяло съгласни а, с всичко казано, но трябва да подчертаем, че тройката беше създадена като спешно решение за едно много сложно положение в някои от държавите членки, които не бяха в състояние да поемат дори минимална отговорност. Има ли проучвания, които да са осъществени относно социалният ефект и ефекта върху економиката ако нямаше подобно решение, ако нямаше такова спешно решение, в какво състояние днес щеше да се намира Европа? И още един въпрос към двамата ориатори по-отделно. Към представители на синдикатите първо. Каква играят социалните споразумения, според вас, в държавите, които получават помощ? Имам Искам да получа отговор, защото аз съм португалец и правителството ни много подчертава а, тези споразумения, които са довели до успокояване на обществото. И към представителя на бизнес а, Европа, как а, виждате възстановяването на доверието в економиките, които са изпитали проблеми. Има редица фалити на малки и средни предприятия в моята държава, както беше посочено тук. А, но това не отговаря цяло на реалността. Има перспективи за подобряване на доверието. Госпожа Берес, аз искам да поставя три въпроса към нашите гости. На първо място, Имаше а, съмнения, свързани с а, анализа на тройката а, и тяхната експертиза според някои тази експертиза не е достатъчно развита в Европейския съюз. МОД и нейните конвенции са основата за социална Европа. Ако не е използвана тази експертиза в работата на тройката, считате ли това за грешка? За съжаление, Тази мярка ще бъде преустановена и ще продължи прилагането на конвенциите на МОТА. В тези страни социалният диалог е, е в центъра на реформите. Но всичко това функционира благодарение на добрия социален диалог. И тази социалния диалог има важна роля за структурния диалог. Може ли тройката да доведе до балансиране на положението в тези държави? Много се говори за социалния диалог, включително европейско ниво. Няма ли противоречие между това да се засили социалния диалог на европейско ниво и реалностите, които налага тройката в държавите, в които се намесва, където основните правила и основните конвенции на МОД не са изпъл... напълно изпълнени. Не знае кой би желал да вземе първ думата. Господин Уотсън. Благодаря много. Относно въпроса за нарушаването на законите. Аз а, трябва да призная, че не съм много компетентен в тази област. Господин Гиголт е, посочи, че може би има нарушение на е, законите и че може да има такива случаи. Така че моята въздържаност не е напълно неоснователна. Отговорният бизнес е, е за това да се спазват законите. Това мога да кажа в най-общ порядък. Но ще ви предоставим по детална информация от страна на Business Europe. Редица от вас поставиха много важни въпроси, свързани с важността на социалния диалог като цяло и опитът на тройката. Аз и цяло подкрепям казаното. Беше споменато също колко важно е да се справим с дългосрочните макроекономически дисбаланси. Аз говорих за това и в встъпителното ми изказване. Освен това се говорише и за възможността на малките и средни предприятия. Дали е, ще има възможност възстановяване на економиката в Европа. Да, ако искаме това да се постигне, трябва да има участие на малките и средни предприятия. Вие говорихте за достъпа до финансиране. Действително, в момента много малки и средни предприятия имат проблеми с достъпа до финансиране. Ние се нуждаем от конструктивен и по творчески подход за намиране на решение в това отношение. Съгласен съм, че има подобряване на доверието. що се отнася до финансирането на малките и средни предприятия, но все още не сме преодолели опасностите и не трябва да отслабваме своите усилия и темповете на реформите. Когато изготвяхте доклада, вие трябва да имате предвид, че периодът беше действително изключително сложен. Заетостта е доста под очакванията ни. Трябва да помислим обаче какво може да се случи, ако тройката не се беше намесила. Госпожа Нилсън. Да, тройката действаше в трудна ситуация, имаше банкрути в някои страни и прочие, или някои от държавите бяха на път да банкротират. Те се занимават с въпроса за приватизацията, искат тези държави да либерализират, да приватизират. В меморандума за разбирателство, например за Кипър, има много детайлни формулировки за, за работното време на работещите в болничните заведения. Защо трябва да се намесва тройката в тези въпроси? Когато говорим за това, че тройката е допринесла да не се допусне фалит на тези държави, има а, други мерки, които може би ще да бъдат по-полезни за тези страни, отколкото тези, които бяха приложени спрямо тях. Относно колективното договаряне социалните партньори вече не участват в това. В Гърция нямам подобно нещо. мото организираха редица семинари в държавите, включени в програмата. И беше казано, да, може би в бъдеще ще има колективно договаряне Ние искаме да участваме в този процес. Това е нашата работа като синдикати, но не ни се позволява. И искаме а, това да се провени. Относно малките и средни предприятия, действително, те са различни. През последните години много беше казано за разликите между малките и средни предприятия, че те създават много работни места, че трябва да им се помогне или че едва ли не трябва да има правила. Микропредприятията са изключени от бъдещото законодателство. Сега законодателят трябва да каже защо да бъдат включени. Има проучвания, които показват, че малките фирми не създават чак толкова много работни места, затова трябва да сме предпазливи, когато говорим за разликите че малките и средни предприятия се нуждаят от повече закрила. За ролята на МОД, читам това за много важно. Ние искаме да се запазят стандартите на труд, да се прилагат конвенциите на МОД и за това, че има противоречие между националното и европейско ниво. Аз не виждам подобно противоречие, защото дори комисията не защитава социалния диалог на европейско ниво, така че ние наблюдаваме, за съжаление, едно и също и на национално, и на европейско ниво и това трябва да се промени. Благодаря. Председателката, благодаря на двамата ни гости за тяхното участие, за това съвместно изслушване между комисията по економическите въпроси и по заедостта. Ние работим а, а, по равносметката на работата, извършена от тройката и че условията на социалния а, диалог а, не а, са консенсусен на тема и трябва да бъдат разисквани тези въпроси наред с економическото управление. Искам да дам думата на съдокладчиците за заключителни думи от това изслушване преди изготвянето на окончателния текст на доклада. Предлагам да започнем с Лиман Нок от името на ЕКОН минута и половина, след това господин Залба от името на Отман Карас. Благодаря, Перванш. Няма да навлизам по-надълбоко в тази полемика. Просто искам да изразя задоволство от това, че проведохме тази е, дискусия. Е, това изслушване е изключително важно, защото, както виждате, социалните партньори са доста разделени по отношение на политиките, които трябва да се прилагат с оглед на финансовите средства, с които разполагаме. Госпожо Нилсън, вие правилно казахте, че нивото на задлъжняване е много по-високо от нивото на задлъжняване преди да се намеси тройката със спасителния пакет, което означава, че факторите, които предизвикаха кризата, все още са на лице. А на господин Уатсън, съжалявам, че не ми отговорихте на въпроса за коефициента. Организациите на работодателите няма позиция, не знае цифрите, а по отношение на заплащането и на този мой въпрос не отговорихте. Казахте просто, че връзката между единичната цена на заплащане и а, за цената на безработицата е еди каква си, но по мое мнение връзката може да бъде обърната високо ниво на безработица имаме, затова имаме и по-високо заплащане, защото предприятията а, а, произвеждат повече. А, което от своя страна няма как да не се отрази на нивото на заплащане. Чухме обаче преди малко, че позициите са доста разнопосочни в това отношение. Затова в бъдещия механизъм за подпомагане, който ще бъде изработен, за да замести тройката, която неизбежно ще се разпадне, защото тя няма правно основание. Та в следващия механизъм трябва да се включат и социалните партньори. Ние желаем повече демокрация. Повече демокрация означава по-голямо участие на Европейския парламент и по-голямо участие на социалните партньори. Надявам се, че това ще бъде едно от заключенията на доклада. Благодаря. Благодаря ви. Господин Залба. Благодаря, госпожо председател. От името на господин Карас, който се извинява още веднъж за това, че не може да присъства, бих искал да кажа, че всички са единодушни, че е необходимо по-голямо участие на социалните партньори. Включването на социалните партньори не може да се отрази отрицателно на взетите решения, напротив. Както чухме и преди малко, неизменно малките и средни предприятия пострадаха най-много от кризата. Малките и средни предприятия са обречени да бъдат движещия фактор за постигането на економически растеж. Те ще бъдат двигателната сила на економическия подем този контекст е много важно да не ги забравяме. Благодаря още веднъж на всички, които се включиха в тази изключително интересна дискусия. Председателката Алехандро. Благодаря, госпожо председател. Казва господин Серкас. Тук възникнаха два въпроса. Никой не поставя под въпрос необходимостта от помощ на държавите, които са изпаднали в затруднение. Разногласие има обаче относно условията за отпускането на въпросната помощ. Економическите и социалните последици също трябва да бъдат взети предвид, защото те бяха тежки. Необходимо е обаче да бъдем единодушни по отношение на това, което можеше да се случи, ако не се бяхме намесили и а, това, което можеше да се случи за в бъдеще, ако а, не бе направено нищо. А, Парламентарната комисия по заетост е компетентна и тя ще разгледа социалните и економическите последици от взетите решения. Тази парламентарна комисия ще се опита да внесе известна надежда а, за бъдещето в контекста на тази ужасна криза. Всички обаче сме единодушни, че а, навлизаме в една нова ера, че сме решили най-важните проблеми и сега е удачният момент, в който трябва да се насочим към заетостта да върнем някогашното ниво на заетост, като подпомогнем фалиралите е, предприятия. Нашата цел е бъдещето. Нашата цел е това погубено европейско поколение, което трябва да има бъдеще. Затова е, безработицата ще се превърне в структурна, а не в конюнктурна, ако не направим нищо. Председателката, благодаря на всички за участието. Както казахме още от самото начало, това е важен етап в процеса по разглеждане на действията на тройката. Всяка парламентарна комисия сега ще извлече заключенията, които счита, че е необходимо от настоящата а, дискусия. Всяка парламентарна комисия ще използва тези заключения в рамките на своята работа. Надявам се, че ще се видим отново в пленарна зала. С това приключваме съвместното изслушване. Благодаря още веднъж на всички. Нека да оставим в залата парламентарната комисия по економически парични въпроси.